Така ще може да се постигне еквивалентност на двата документа. И накрая присъединяваме към някои структури на съвета на Европа, което ще позволи да се признае универсалната система за защита на правата на човека, включително Европейската социална харта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Получихме предложение за резолюция. С това приключваме общите разисквания, дискусията и вота ще се състои утре. Сега стигаме до декларации на съвета и на комисията по плана за действие от Стокхолм. Предишният дебат беше много интересен и а, за да може и тези, които сега са се записали, да, да се изкажат всички, моля всички да спазват времето. Сега на първо място ще дам думата на представителя на съвета. Благодаря, госпожо председател. Пространството на правосъдие, свобода и сигурност е едно от основните постижения на Европейския съюз. Това европейско пространство е иллюстрация на успеха на сътрудничеството между държавите членки, между наказателните и цивилните структури – това е един от най-забележителните резултати от осъществяването на европейския проект. който а, позволи сближаване на гражданите с гражданите. Този аспект от политиката на Европейския съюз се възприема като а, а, нещо, което носи пряка полза в ежедневието на гражданите, които могат пълноценно да се радват на своята свобода, сигурност. Това са проблеми, които пряко ги засягат. И пак ще повторя, това е важно постижение на Европейския съюз. Съвет прие редица решения в областта на сигурността, правосъдието и свободата преди влизането в сила на договор от Лисабон, когато от това пространство беше междуправителствено. Тези решения а, уреждат една област, а, която сме обсъждали престъпленията, геноцида, престъпленията срещу човечеството, военните престъпления – Решението от 13 юни 2002 или от май 2003 на съвета установява създаването на оперативна мрежа, за да може държавите членки да си сътрудничат на междуправителствено равнище в преследването на тези престъпления. В всички си спомняме случая с генерал Пиночет в някои държави. Това е скрепено законодателството, например в Испания. В Испания имаме така нареченото универсално правосъдие, когато престъпленията са особено тежки, дори ако са извършени извън е, територията на страната, те могат да бъдат съдени от националните съдебни инстанции, спазвайки свещения принцип на е, извън териториалността в е, наказателното право. Този принцип се, изп... се от някои държави при преследването на много тежки престъпления засягащи човешкото достоинство. Те също се съдят, ако дори да са извършени извън територията на съответната инстанция. Друго постижение е това, което наричаме програмата Плана от Стокхолм. Лисабонският договор създава по-общностен аспект на пространството на правосъдие, свобода и сигурност. Планът за действие от Стокхолм има огромно значение. И ние приветствахме неговото приемане от Европейския съвет през декември 2000 Девета година. Работната програма за държавите членки е, отчита интересите на гражданите. Целите са ясни. Тя има изключително значение. Позволете ми да припомня предишните дебати. В тази програма се въвежда задължението за държавите членки да сътрудничат с Международния наказателен съд при преследването на престъпления срещу човечеството, геноцид, за да няма безнаказаност за тези престъпления. Това е включено в плана от Стокхолм още по времето на шведското председателство. Както казах, важно е сега тази програма да се осъществи на практика. Ние отдаваме значение на съобщението на комисията по отношение на плана за действие и програмата от Стокхолм. Те включват различни инициативи за осъществяване на определените цели. Планът от Стокхолм ни позволява да стъпим на предишните успехи и да се възползваме от всички възможности, предоставени от договор от Лисабон. На институционално равнище това е нещо ново, една истинска революция и дори бих казал революция в правото и, в, и на институционално равнище. Пространството на правосъдие, сигурност и свобода, което преди беше между правителствено, стана една общностна категория – и програмата а, от Стокхолм е първата а, проява в действителността. В случая в Европейския парламент ще бъде съзаконодател при приемането на повечето мерки, които са предвидени за следващите 5 години. Благодаря, госпожо председател. Сега давам думата на госпожа Рединг. You know Благодаря ви, госпожо председател. Нека съвсем накратко ви представя плана за действие на комисията, който се, се нарича а, пространство за свобода, сигурност и правосъдие за европейските граждани. Този план за действие е насок за насоки и един пътеводител за конкретните мерки, които трябва да се вземат през следващите пет години. Но нека да се върна малко назад. С в момента събитията през, послед, през последните месеци и седмици доказват, че е, има спешни въпроси, които трябва да бъдат решени в областта на социалната и економическа сфера. Нашите граждани очакват Европейския съюз да действа бързо, решително. Спомнете си про приемането на работната програма на комисията в края на марта. В съдържанието й без се показа, съдърж, съдържаше не само желанието, но и решителността на комисията да действа, да създаде е, и действа по един дневен рент, в който гражданите ще бъдат основното. В областта на правосъдието и вътрешните работи това е една първа стратегическа инициатива на новата комисия – за осъществяване на тази програма. Кът, като ние се придържаме към правомощията, които ни бяха предоставени, както и духа и философията на Стохомската програма, както и предложенията и е, идеите, които бяха изложени от парламента и съвета. Едно от е, предизвикателствата са интегрирането и гарантирането на свободата на гражданите чрез една пътна карта към една по-свободна, по-сигурна Европа, защото ние смятаме, че не можем да отделиме свобода от сигурност. Това са два, двете, двата стълба на един и същи модел, на който е стъпил нашия модел, за да може нашите граждани да чувстват, че Европа е близка до тях. Така че програмата за действие ще включва конкретни е, мерки и добавената стойност ще бъде много явна, видима за нашите граждани. Лисабонския договор и фундамент, фундаментал, и, основната, и хартата за основни права са а, едни такива инструменти, които са свързани помежду си за осъществяване на онези амбициозни цели, които са залегнали и в хартата, и в а, а, Лисабонския договор. Ние трябва да постигнем тези цели, като отговорим на очакванията на нашите граждани и за това този план за действие трябва да бъде считан от европейските парламентаристи не като нещо, което е замръзнало, което е изработено веднъж за винаги. Защото ако, примерно, ако има събития, ако има някакви динамични развития, вие трябва да използвате е, вашето право на инициатива и да поискате преразглеждането на а, програмата през 2012 година, за да бъдем сигурни, че програмата отговаря на очакванията на развитията в европейски международен план. А министрите заявиха и с право заявиха, че този план за действие не е само едно предложение на комисията. Това е едно предложение, един план за действие, кое, който трябва да се изпълнява от държавите членки. Държавите членки трябва да поемат, да поемат инициативи в рамките на субсидиарността, за да а, е, приведат в а, е, действие на място ин, инициативите и насоките на Европейския парламент. И е, този план за действие ще бъде успешен само и ако всички институции е, поемат своите отговорности, изиграят своята роля и аз съм абсолютно убедена, че Европейския парламент ще ни помогне да е, вървим напред по този път. Благодаря ви, госпожо комисар. А сега е, изказвания от името на политическите групи, от името на НП, госпожа Кораца Билт. Най-напред искам да поздравя комисария за навременното представяне на конкретен план за действие в полза на гражданите на Европа. Много активно участвах в тази дискусия в парламента, защото според мен Сокхумската програма е най-добрият начин да постигнем напредък, да изградим една Европа за гражданите с гражданите. Следователно, приканвам комисията да се придържа към Стокхолмската програма, като представя конкретни предложения през идните пет години. Програмата ще бъде един истински баланс който защитава интересите на гражданите, техните свободи и укрепва тяхното положение. Приветствам мерките, които бяха представени наскоро за борба с трафика на хора, злоупотребите с деца, насилието срещу деца и засиланата закрила на непълнолетните. Приветствам и това, че в плана е предвидена стратегия за борба а, срещу а, гениталното обезобразяване на жените и насилието срещу жените. Надявам се това предложение, т.е. съжалявам, че това предложение не бе представено по-рано. Освен това, трябва да насърчим участието на гражданите в този процес, да гарантираме прозрачност при вземането на решение, достъп до документите. И в заключение, госпожо председател, очаквам по-нататъчната работа с колегите в парламента, комисията и съвета за да можем да изградим една пространство наистина на свобода, правосъдие и сигурност. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Ганс, една минута от групата на социалистите. Няколко общи бележки, след това имам и няколко технически бележки. Смятам, че Стокхолмската програма е изключително важна. До някъде съм разочарована, защото не е така амбициозна и не е съразмерна с значението, което парламента придава на тази програма. Това е изразено в нашите изменения. Така или иначе обаче има много важни теми, които са засегнати в плана за 2013-2014 година. Има известно забавене вече. Освен това има един по-общ проблем и той е свързан с международните споразумения и сътрудничеството между парламента и комисията. Не е съвсем ясна процедурата. Много по-добър е обмена вече, както например стана с преговорите за Свифта с САЩ и беше подобрено това сътрудничество. Но Само рамковото споразумение за сега е запланирано да бъде а, прието. Участието на гражданите обаче не е отразено в достатъчна степен по отношение на основните а, права. Що се отнася до миграцията, Започнахме да си сътрудничим, но сътрудничеството не е на ниво. Трябва да има реципрочност, това изисква по-ефективни решения, тъй като остават все още някои нерешени проблеми. Остава въпроса за свободното движение на работниците. Трябва да се избегне въпроса за дискриминацията. Сега от името на либералите господин Вебер, минута и 30. Стокхолмската програма е доста амбициозна, но трябва да бъде прият и план за действие, който да се прилага по най-ефективния начин. Ефективно означава не само да има а, подходящ график, но да бъде отразено и а, правото по същество, да има институции, които да се изграждат в бъдеще. Ако искаме Европейския съюз да действа обединен, като обединена институция, трябва да има взаимно признаване в съдебната област, полицейското сътрудничество, подобно на принципа, който управлява единния пазар. За да постигнем това е необходимо да прехвърлям тежестта не върху нашите правни традиции, които са използвани или с които е, е било злоупотребявано, но да въведем минимални стандарти, особено по отношение на наказателното право. Нашите граждани очакват по-голяма защита от тероризма, организираната трансгранична организираната престъпност и наше задължение е да осигурим такава защита, но ние трябва да го правим като напълно уважаваме не само правата на пострадалите, но също така и на извършителите. Необходимо е да бъдат въведени високи стандарти, приложими спрямо всички държави членки и ние трябва да сме смели и ще бъдем смели трябва да придадем повече компетенции на Евроюст и да регламентираме а, пакетите с мерки. Ние сме решени а, да работим градивно и с комисията, и с съвета, и в същото време да водим битка за закрила на правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожа Сарджентини. Две и половина минути. Благодаря, госпожо председател. Докато слушах и съвета и председателя по Стокомската програма, някои въпроси възникнаха. Почти приключи испанското председателство, остават му пет седмици. И слушахме испанското председателство и в началото имаха великолепни идеи за миграцията, за бежанците, за емансипацията на жените и трябва да призная, че с тези пет оставащи седмици, се питам къде са конкретните резултати и предложения. Комисията и парламента си свършиха работата по миграцията и беженците. Очакваме съвета да предприеме действия и както каза комисаря Рединг, отделните държави членки трябва да прилагат мерките, но и съвета трябва да излезе с идеи по директивата за приемането Евродак, за комуникацията и чакаме резултати от тях. Антидискриминационната директива е нещо, а, по което гласувахме в пленарна зала. Чакаме резултати ние, зелените. И към комисията няколко бележки. Разбира се, директивата срещу дискриминацията стъпва върху основните постановки в Стокхолмската програма, но защо тогава комисията реши да не приоритизира партньорството между съжителството между хора от един пол? хората са в центъра на вниманието. Говорим за еднополовото съжителство. Бихте ли ми отговорили защо този въпрос не е приоритизиран? По въпроса за Европол. Европол беше подложен на минимални а, мерки за контрол преди да бъде прият Лисабонския договор. Сега имаме Лисабонския договор. Ще ви дам пример компетенциите за водене на преговори за сътрудничество с трети страни. Решението на съвета бе актуализирано, то пазете при няколко години. Сега Европол води преговори с Израел, за да подпише такъв договор и кой знае още с кои други държави вече са предприяти някакви стъпки. Лисабонският договор придава на парламента нова роля и бих искала комисията да се съобрази с това. Благодаря. Грация перил група Европа Europa della Благодаря ви за групата на Европа за свобода и демокрация, госпожа Подзото. Благодаря. Програмата е изключително амбициозна в редица области. По отношение на миграцията обаче е, има някои е, тревожни факти. Е, знаем как стои въпроса с незаконната иммиграция и затова е необходима една твърда стратегия. 20% от младите в Европа нямат работа, безработни са. Сега се твърди, че иммиграцията трябва да се основава на солидарността, но според мен ще бъде много по-реалистично е първо да се намери работа на европейските граждани. Сега започна с господин Диаз Демера, благодаря, госпожо председател. Говорим за над 160 инициативи за 5 действия. Според мен планът за действие би трябвало да предостави на депутатите възможност да се запознаят подробно с съдържанието, например борбата срещу радикализацията, проследяването на финансирането на тероризма и други мерки, например борбата на Европол, ролята в борбата с организираната престъпност, използването на интернет от терористите, създаването на европейска система за опазване на границите и така нататък. Има редица важни въпроси, които <clears throat> трябваше да се обсъдят по-подробно от парламента. Например, защитата на жертвите на престъпление. Тук се пред, предлага създаването на един общ инструмент за защита на жертвите, включително на жертвите на тероризма. Аз не можах да внеса изменение поради регламента, но според мен инструмента за защита на жертвите от тероризма трябваше да се изведе като приоритет на цел на Европейския съюз. И накрая, госпожо Редин, искам да ми кажете защо решението на съвета по отношение на Европол ще бъде заменено с регламент за Европол до 2013 година. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Флашикова Бейова. Минута и 30. А, пани президентка, пани комисарка, пан министър. А, в акчен план... Госпожо председател, госпожо комисар, господин министър. В плана за действие от Хол, Стокхолм има различни а, елементи, които ми се иска да коментирам. Тъй като не разполагам с време, ще спомена само проблемните страни в дух на конструктивна критика. Виждаме, че комисията непрекъснато пледира за интеграция на мигрантите в Европа, обаче в плана за действие не се предвиждат някакви амбициозни инициативи в тази насока. Установяваме, че до 2014 година е малко вероятно да се въведе процедура на ноги ше за разглеждане на молбите за даване на убежище в Европа. Има някои конкретни проблеми, които въобще не се засягат. Например, някои търсещи убежище, но също така и на сезонните работници. Ударението се поставя предимно върху репресивните мерки. След това комисията твърди, че партньорството между хора от един и същи пол също не е приоритет – мисля, че доста закъсняваме спрямо развитието на обществото. И съвсем накратко. Говорим за освобождаване на предприятията от бюрокрацията и трябва да го направим. Госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Най-добрата част е списъка с пет конкретни мерки за правата на лицата в наказателни производства. Говоря като докладчик по първата от тези мерки, по тълкуването и превода за а, обвиняемите. Тази сутрин а, бе засегнат този въпрос от председателството. Надявам се различните институции да предприемат необходимото. Искам да поздравя комисаря Рединг за ярката защита и за приноса, който бе направен. Лично ви благодаря. Най-после ни въпреки че закъсняхме десетилетия, успяхме да достигнем до взаимното а, признаване. Европейската заповед за задържане, за мое очудване и а, гняв, а, а, не бе а, приложена както трябва по случаите с Гари Манинг и някои други и а, не, по този начин няма да успеем да защитим правата и справедливите Производства. Господин Бозотил, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласен съм с онези, които казват, че единния пазар е един от големите проекти и цели на Европейския съюз. Този проект е за благото на европейските граждани, а но вътрешния пазар бе създаден и влезе в сила през 1992 година, в момента в който приехме договора от Мастрих и а, европейското гражданство. Тогава а, ние създадахме едно пространство, в което да се развива и упражнява европейското гражданство. Сега създаваме едно пространство, където може да се упражнява правото на свободно движение и, и а, пространство, където да се води жестока борба срещу педофилията, трафика с човешки същества и други. То... То... Защитата и а, а, упражнението на субсидирността обаче не трябва да пострадат от това, защото те са от голямо значение. Благодаря. Благодаря. Господин Лопец Агилер, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Като председател на Комисията по граждански свободи, аз бях с господин Берлингуер и Касини с, с автор на резолюцията за Стокхолмската програма през ноември. Още тогава споменах, че Стокхолмската програма няма в никакъв случай да упрости живота на депутатите и парламентаристите. Напротив, някои от нашите искания са залегнали в а, плана за действие, но не всички, или поне не по един а, структу, структурен начин. Знам, че има известни ограничения на нашата дейност, но искам да, да кажа, че от параграф 148, 149 и 150 наблягаха на важни въпроси за защита на жертвите, агенциите Фронтекс, Шенген, е, бюрата за убежище, както и регламентите, които трябва да се приемат, включително клаузата за недискриминация и защита на данните. Тази клауза бе вече обсъдена в парламента. Каза се, че в Европа трябва да има много деликатен, но устойчив баланс между сигурност и защита на личния живот. Комисията разполага с 5 години, за да изпълни всички а, точки и всички цели на Стокхолмската програма. Така че аз ви приканвам да работиме заедно и да се от да ни докладвате за всички мерки, които, се, е, които отразяват залегналото в член 148 до 150. Ако е, комисията не изпълнява успешно програмата, ние ще вземем, ще взимаме, ще, ще поемаме съответните инициативи. Господ, госпожа Гринсбек, една минута. Благодаря. Е, искам да изразя задоволството си, че можем да говорим за този план за действие. Пътен лист, го нарече госпожа Рединг. Темите залегнали в него са многобройни и много важни и вместо да правя инвентар като в поезията на Жак Превер, ще кажа само тези избори, които не ни удовлетворяват като съдържание и форма. По отношение на формата ще кажа, че сме си дали много точни срокове за осъществяване на мерките и ще кажа, че трябва да направим всичко възможно, за да постигнем конкретни резултати за да не останат само на хартия. И по съдържанието два основни елемента. За да успеем да осъществим тези инициативи, трябва да определим приоритетите. Госпожа Радин говореше за добавена стойност. Ние трябва да наблегнем върху някои елементи, които са по-спешни от други Първият, например, правното сътрудничество, сътрудничество между съдебните органи, за да може да говорим един правен език, нещо като еразмус на съдиите и на всички правни професии, и е, професиите в е, областта на полицията. И второ, един основен приоритет, а именно вземане на всички необходими мерки за защита на правата на децата, за защита от киберпрестъпленията, от педопорнографията и сексуалната експлоатация. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожин Ламбринидис за една минута. Μετανάστευσης благодаря. Те, нещо това, което според мен е липсва в плана за действие по отношение на мигрантите е думата солидарност. Вече говорихме много днес по проблемите на мигрантите, но в програмата, предложена от комисията, няма превентивни мерки, няма мерки на солидарност и можем само да изразим съжаление. Всяка година десетки хиляди души пристигат в Гърция през Турция. Какво ще стане с тези хора? Какво ще правим с Турция? Споразумението Frontex тур... с Турция къде е? защото тук се погазват основни права, зачитането на границите. Трябва да се интегрират иммигрантите, защото в противен случай те няма да могат да живеят мирно на територията на държавите членки и да съжителстват с нас. Ако те не се интегрират, те ще създават проблеми в обществото и ще се превърнат в бомби за съказнител. Господин Куай. Имам чувството, че Европа без граници и където има все повече е, трансгранични престъпления, и си, това изисква все повече е, правила и амбиции. Струва ми се обаче, че ние нямаме достатъчно амбиция, по-специално, що се отнася до полити, полицейското и съдебно сътрудничество. Европол, Евроджуст е, трябва да играят много по-важна роля за е, уеднаквяване на всички правила и стандарти дами и господа, още веднъж повтарям, е, не сме достатъчно амбициозни. Има известни резерви от страни на държавите членки. Трябва да има много по-голямо много голям, по-голяма хармонизация на наказателното право и в борбата срещу трансграничните престъпления. А сега спонтанни изказване, Господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Много важна е програмата от Стохолм. Предвиждат се много положителни инициативи, които ще позволят да се създаде реално пространство на правосъдие, свобода и, и сигурност. Много е важно обаче да се е, гарантира сътрудничеството между европейските институции и държавите членки и то да бъде реално, за да бъдат постигнати тези цели. Е, по отношение регулирането на миграционните потоци трябва да се превърне в една е, от основните цели. Важно е също така да се помисли за положението на затворниците. Е, както и редица други проблеми. Трафика на наркотици, трансграничните пипала на организираната престъпност. Това са предизвикателства, които трябва да поемем и наш, тук в нашия парламент в сътрудничество с другите европейски институции и с участието на държавите членки. Благодаря сега господин Батън. Благодаря, госпожо председател. Както вече бе казано, е, има някои притеснения, както каза госпожа Латфорд, е, по някои злоупотреби с Европейската заповед за задържане самата европейска заповед представлява нарушение на правото. Това е една бюрократична формалност. Британските съдилища бяха лишени от възможността да защитават британските граждани от неправомерно задържане и след това те биват екстрадирани Казвам това, защото бях в съда, апелативния съд по случая на Ендрю Симиев. И въпреки, че бе очевидно на всички в съда, че доказателствата или не съществуват, или пък са измислени, той бе осъден. Това бе така, защото съда допусна доказателствата да бъдат разгледани. И е, либерал-демократите могат сега да ронят крокодилски сълзи, обаче ние носим отговорност за страданието, което той ще преживее. Благодаря. Папа Николао има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. С голямо задоволство отбелязвам подкрепата за Стокхолмската програма, солидарност, иммиграция. Да, това са важни е, проблеми, но най-важният проблем, с който трябва да се справиме, това е незаконната имиграция. Разбираме, че през 2011 година комисията ще предложи някакви мерки за по-ефективна работа и за по-ефективно сътрудничество между държавите членки, за да има по-добро разпределение на тежестта но знаете какво е положението в Малта. Така че не знам какъв ще бъде каква, какви ще бъдат посоките. Вие предвиждате ли механизъм за преразселване на иммигрантите, които са вече на територията на Европейския съюз? Госпожа Макове, една минута. Uh, Искам тук да се позова на механизма за оценка на корупцията държавите членки. Това е механизъм, който е предвиден по плана за действие. Имаме решение на съвета за програмата от Стокхолм, който се правят тези препратки. И двата документа предвиждат оценка на усилията за борба с корупцията в държавите членки. Следователно трябва политическа воля и поет ангажимент от страна на държавите членки, за да може този механизъм да сработи. Казвам всичко това, защото всички знаем, че до този момент усилията във вътрешен план в държавите членки са неуспешни. И на второ място съобщението по корупцията и за плана за действие, за политиката на Съюза за механизма за борба с корупцията комисията. А, има крайен срок 2011 година, затова предлагам преди да изтече 2010 година да можем да намерим по-добър отговор на борбата срещу корупцията в държавите членки в Европейския съюз, тъй като корупцията се възприема като причина криза и това би било една мерка, която би спряла и би предотвратила економическа криза. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Лопес Гаридо от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. В този дебат за пространството на правосъдие, свобода и сигурност се чуха важни мисли, изтъкнати от господин Бусотил, който спомена европейското гражданство и него, това, което го създава. Това несъмнено е една от основните цели, които преследва Испанското председателство в новия политически етап започнал с влизането в сила на Лисабонския договор. В изказването на госпожа Сърджентини е, е, бе зададен въпрос какво е направено до тук по време на Испанското председателство. И кое ще бъде, кое вече е вход, Искам да й благодаря за директния въпрос и ще се опитам да структурирам отговора си около някои важни елементи, които всички опират до европейското гражданство. Правото на сигурност, на правосъдие на гражданите, статута европейски гражданин през 21 век вече говорихме за присъединяването към конвенцията, към Европейската, към, към Европейска конвенция за защита на правата на човека. Имаше дълъг дебат, говореше се за свободи и дебат и права. Трябва да спомена също директивата за правата по време на наказателния процес – Госпожа Сарджентини спомена и директивата против дискриминацията. Надяваме се, че комисията ще направи едно общо предложение. Директивата срещу дискриминацията е много важна. Председателството на съвета я подкрепя и в момента очакваме предложението на Европейската комисия. Що се отнася до правата на жертвите, ще кажа, че това бе един от приоритетите на Испанското председателство, особено а, жертвите на сексуално насилие. Директивата срещу търговията с хора е вход, както и директивата срещу сексуалното насилие. Работим и по една законодателна инициатива срещу сексуалното насилие и в Комисията за граждански права се обсъжда в момента защитата срещу подобно насилие, защото това е един от най-големите бичове в европейските общества. И им, предвижда се създаването на обсерватория за наблюдаване на явленията на насилие. По отношение на сигурността, през март съвета одобри създаването на комитет за вътрешна сигурност, а в ход са и споразуменията с Съединените щати, споразумението с УИФТ, което парламент отлично познава. Има мандат за преговори, за постигане на политическо споразумение, възможно най-бързо. Работим също така по обща декларация за борбата срещу тероризма с Съединените щати по отношение също на защита на личните данни. Що се отнася до сътрудничеството на гражданските структури, за правото на убежище и редица други теми, бих казал, че Испанското председателство <clears throat> ще направи една първа оценка съвместно с комисията на Европейския пакт за емиграция и убежище и също времено пак в сътрудничество с комисията започваме програма за връщане на непридружени малолетни. По отношение на убежището работим с Frontex, както и по отношение на заселването на бежанците и репатрирането на някои от тях. Знаете, че Европейския фонд за бежанците ще бъде готов за 2011 година. Имаше доклад по тази тема от господин Тавариш от парламента. Така че мисля, че бяха взети важни мерки по отношение на миграцията. И бих искал също да се върна към въпроса за европейския прокурор предвиден в Лисабонския договор. Госпожа Рейдинг спомена това. Би било добре да се организира дебат. Разбира се, трябва да се защищават економическите интереси на Европейския съюз, особено сега, в наши дни, но това не, не пречи да мислим как ще се преследват транснационалните престъпления. Мисля, че Испанското председателство успя да напредне в този дебат. Това са някои конкретни е, постижения, които, пости, които осъществи Испанското председателство в сътрудничество с парламента. И когато искаме да създадем една отворена и свободна Европа, защищаваща своите граждани, е много важно да а, вдъхваме доверие. И трите председателства, унгарското и бългийското и испанското, работят в тази насока, разбира се, съд. Разчитаме на сътрудничеството на парламент. Благодаря. Сега давам думата на комисара Рединг. Всички говорят за Стокхолмската програма е като една коледна елха с няколко стотин желания, които трябва да се изпълнят. Но искам да се придържаме по-скоро към действителността. Как могат тежи желания, как, как се обсъждаха те, как се разглеждаха те преди Лисабонския договор при закрити врати, без да се взема предвид желанията, очакванията на гражданите. В третия стол, когато министрите на вътрешните работи не питаха нито Европейския парламент, нито комисията какво да правят какво да решават и Европейския съд нямаше никаква възможност да се намеси. Там това беше отправната точка. Просто един тупик. Където най-малкото решение дори не се вземаше на национално равнище гражданите нямаха нито, инстру, нито възможността, нито инструментариума да се защитат, да отидат в съда, да се жалват. Слава Богу, обаче сега разполагаме с Лисабонския договор. Няма вече трети стълб. Има предложение, предложение на комисията, съвместно взимане на решение – приложение от страна на държавните членки, контрол от страна на Европейския съд. Това означава обаче, че нещата не могат вече да се правят кой както му скимне. Защото има правила, които трябва да следват нормалният начин на действие. Първо, да се направи анализ на това, което може да се направи, това, което носи добавена стойност, това, което е стойностно. Второ, публично допитване, за да се разбере дали предложенията са ще бъдат прияти от гражданското общество, от а, а, предприятията, фирмите, от държавите членки. След това оценка на въздействието или на, на за да видим дали това, което вършиме, това, което смятаме да правиме, се прави по правилния път. И чак тогава предложение. Така че, ако, ако смятате, че няма нужда да се, да се мине през всички тези етапи, аз мога да правя предложения всяка седмица. Но, ние трябва да вършиме нещата сериозно, да предлагаме сериозни предложения, които да почиват на правни основи, които същевременно да бъдат а, наистина осъществими. Аз не бих искала първата, нашето първо предложение да стане обект на а, жалба пред съда в Люксембург, пред съда в Страсбург. Аз бих искала всички ние да действаме така, защото нашите граждани да ни разберат и да разберат, че има наистина добавена стойност и, и това е за тяхно добро. Да, знам какво трябва да се направи. за жените, но трябва да има една правна, правна сигурност с, с жените навсякъде в Европейския е, съюз за, за, да, за да може в момента, в който те трябва да защитат правата си, да могат да го правят, а не тогава да се окаже, че не, може, не могат да, им се, да се защитат техните права. Така че много, стотици мерки трябва да се впишат в духа на Лисабон. И трябва да се приспособят стотици, стотици мерки, стотици мерки, които са неприложими. Е, заповедта за е, арест, за който споменахте, да, разбира се, че не се прилага в държавите членки. Защото всичко, което е необходимо, т.е. взаимното признаване, взаимното доверие, не съществуват, скъпи колеги. Така че нищо не може да се прави, ако няма взаимно доверие. А от друга страна не може да се насъди взаимното доверие с указ. Това не може да се наложи на съдиите в Европа. Взаимното доверие е нещо, което трябва да се изгражда постепенно, чрез законодателство, чрез мерки. за да могат наистина правата на, на, на гражданите да са защитуе, защитуе, защитаеми и във всички държави членки, за, за да могат наистина съдиите да прилагат тези мерки. Да, вървиме бързо напред. Съжалявам, че колегите напуснаха, но а, през 2011 година ще има един цялостен документ за защита на жертвите, на всички е, е, жертви. защото няма първа категория и втора категория жертви. Става дума за всички жертви, не само за жените. Но, за съжаление, вие от, отрекахте начина по който се работеше преди влизането в сила на Лисабонския договор. Не, няма да продължим така. Да, господин председател на комисията, знаете, знаете, че вашата комисия и другите комисии участват изцяло и ще участват в е, цял, цялостната ни работа. Ние ще трябва да обсъждаме технически проблеми, специфики, които ще имат конкретни последици. И вие ще трябва да обясните на нашите граждани, съграждани какво точно вършиме. И това не е най- най-лесната работа, която е, остава да се свърши, да. Трябва, разбира се, да се вземат мерки за борба срещу е, незаконната иммиграция, мерки за е, бежанците, за е, търсещите убежища заедно с моята колега Малстром. Разбира се, добре, ако парламента и кои съвета вземат, приемат пакета за убежището взаимното признаване също. Както и плана за действие за ем, нема малолетните, които пристигат сами в Европейския съюз. Раз... Някои неща просто не могат да се направят. Вие е, настоявате да има дирекция за недискриминация, но това е, това е един проблем, който трябва да бъде решен с е, единодушно, а има блокаж в съвета. Не защото е станало преди мене, но, но комисията е направила подобно предложение и а, е, това предложение всъщност е блокирано в съвета. А, е, за а, е, партньорите от един и същи пол. Знаете също. Това е в е, правомощията на държавите членки. Държавите членки трябва да решат начина по който ще бъдат третирани партньорите от един и същи пол. Е, това, което ние можем да решиме, това е трансграничното третиране. Но аз не мога да взимам решения за е, Люксембург, Италия, Румъния, Гърция. Държавите членки сами трябва да вземат решение в тази област. Моята задача е, е да няма дискриминация спрямо тези лица, когато става дума за упражняване правото им на трансгранична мобилност. Що се отнася до мобилността, правата на гражданите, сътрудничеството между различните съдебни системи, премахването на границите – които на практика все още съществуват в единния пазар, който на, на практика не е единен пазар, когато става дума за самите граждани. Аз чели сте доклада на Марио Монти и е, там се съдържат много препоръки за бъдещи действия. А, Става дума и за един доклад, който е изготвен един от, от един от вашите колеги, кой, и в който се съдържат всички елементи и аспекти, свързани с свободното движение на гражданите, всички проблеми, които трябва да бъдат решени в тази посока. Така че аз ви предлагам да вземем проблемите един по един и да ги решиме един по един. Заедно. Виждате, ние правиме е, предложение, но но ако непрекъснато прави, правиме предложения, вие ще трябва да работите денонощно. Е, не знам дали това, е, това ще бъде защ... ще бъде зачитане на вашите права. Но трябва да се работи докато тези проблеми бъдат решени. Аз не мога да ги реша сама. Аз имам нужда от вашата помощ, от вашата конструктивна помощ, но много ви моля, помогнете ми да разрешим проблемите един по един. В момента, в който проблема се разглежда от вас, аз съм готова да ем, обсъда проблемите един по един с отделните комисии и ако решиме проблемите един по един по този начин, след известно време ще, ще сме променили облика на нашия континент. Приключихме с обсъждането на този проблем.